Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Уважаеми дами и господа, имам честа и радостта да изпълня най-важната си задача за днес, а именно да ви поздравя всички от името на комисията. Много от колегите от комисията проявиха интерес да се запознаят малко по-задълбочено с темата на днешното заседание. Независимо, че не са чак толкова много колегите в залата, надявам се, че ще дойдат още някои. Винаги има успоредни мероприятия и понякога е трудно да отделиш време. През последните години, във връзка с енергийната политика, Европа увеличи своето значение. Това стана една от най-важните европейски теми. Темата за а, снабдяването с енергия и то в различни аспекти. Първо, как да постигнем да имаме достатъчно количество енергия, как да постигнем прекратяване на зависимостта си от трети страни, как да постигнем реализация на енергията на изгодни цени, защото за нашите граждани е много важно да получават енергия на разумна цена. И не на последно място, как да направим така, че производството на енергия, да не се отразява на околната среда. В резултат на всичко това през последните години бяха приети какви ли не законодателни мерки. Вие всички сте интелигентни хора, знаете ги, няма нужда да ги повтарям. Но помните колко беше насочен навътре към Европа първоначалния дебат. Как да овладеем вътрешния пазар? Как да успеем да направим вътрешноевропейските връзки по-добри? Това е изключително сложна тема, по която комисарят Етингер в момента работи много успешно. И в момента сме на етапа, на който се чудим дали всички тези въпроси не могат да получат общо решение чрез а, източниците, възможностите за сътрудничество, които излизат извън границите на енергийната политика, а именно сътрудничество с да, трети държави, за които не сме се сетили първоначално. Ето за това ще става дума днес. Ще научим неща от хора, които работят по такива проекти в Средиземноморския регион. Докъде е стигнала работата, какви са шансовете, каква е вашата техническа и економическа преценка. Тази седмица на нашите заседания имахме вече няколко дебата и научихме, че и от технологична гледна точка нещата не са никак прости. Затова искам да благодаря на колегите, които подеха инициативата за, такова, за такава изява. Един от тях е тук, край мен, госпожа Ангелика Ниблер, която почти ежедневно ми казваше, че е крайно време да направим такова изслушване. Благодаря и на колегите, които дойдоха от близко и далеч, някои от които от много далеч, за да ни помогнат. Надявам се това изслушване да ни помогне на онези, които са тук, които ще останат, а и на онези, които ще получат косвено информацията. Благодаря на всички и с това си изпълних задълженията на, за днес. Предавам думата на Ангелика Ниблер. Благодаря, уважаеми колега Херберт Ройл, уважаеми колеги, докладчици, от мен също добър ден и добре дошли на днешното изслушване. Надявам се, че всичко е наред. Искам да започна с една благодарност. Първо господин Ройл и вашият секретариат за това, че ни помогнаха за провеждането на това изслушване днес. Имаме доста натоварена програма и сериозен график, затова предлагам веднага да започнем Радвам се, че мога да ръководя първия панел. Радвам се, че можахме да спечелим на наша страна хората, които ще ни въведат в темата слънчева енергия. Сега отново тази тема е ужасно актуална, особено във връзка с отказа на Германия от атомната енергия. Очаква се да нарасне необходимостта от възобновяеми енергоисточници. Добре дошли сред нас на изпълнителните директор на Пол Вансон, господин Албрехт Кауп от Мед Имит. Той е, той работи в Евросредиземноморския проект за интегриране на енергийния пазар. Също и Марк Штраус, който специално дойде от Барселона, мисля, че правилното произношение е Строс. Той е, е старши съветник в секретарията. Е, на Съюза за Средиземноморието. И не на последно място, добре дошъл господин Кристофер Бургхат, вице-президент по връзки с обществеността. За всеки от вас са предвидени максимум по 8-10 минути, за да имаме време за дискусията. Заповядайте. Благодаря, госпожо Нивлер, за уводните думи. Благодаря на господин Ройл за отправената към нас покана. Това е една добра възможност да още веднъж да ви представим целите на проекта Desert да ви опишем актуалното състояние по проекта и предстоящото развитие. Заглавието на нашата презентация е силен импулс за дългосрочно благополучие в региона и в Европа. Набързо ще премина през отделните слайдове. Със сигурност знаете какво е виждането за Северна Африка, за Близкия изток и в какво се състои идеята на проекта Дезертек. Идеята е там, където има много слънце и малко хора, т.е. в ненаселени региони, като например пустини, да се използват слънчевата енергия, както и вятърната енергия в полза на местното население. Целта на проекта е също да се създадат и възможности за износ на така добитата енергия към Европа. Тези дейности не могат да бъдат инициирани утре или в други ден. Ще са ни необходими десетилетия. Знаете също така, и това е нещо, за което в момента често се говори в новините, че през изминалата половин година преоткрихме региона на Северна Африка. Там живеят прекрасни хора, страните са също чудесни, населението е много приятелски и настроено. Регионът също така се развива много бързо, както като брой на населението, така и като размер на БВП. Във връзка с това регионът се нуждае от големи количества енергия между 85 и 90% от структурата на енергийния баланс се пада на изкопаемите горива. Това вече не е приемливо. И в това се състои идеята на Дезертека, именно там, където има възобновяеми енергоисточници, да можем да се възползваме от тях. Вече от доста време насам в Европейския съюз се работи по темата енергетика, изготвени са дългосрочни стратегии. В областта на енергийната ефективност се цели реализиране на економии на енергия и по-ефективното използване на енергията. Това е първият етап от дългосрочната стратегия. На следващ етап ще се приложи децентрализирано производство на енергия, както и локално производство на енергия от ВЕИ. Третият етап предвижда обмен на енергия от възобновяеми енергоисточници между държавите членки. Онези, които имат по-големи количества, ще трябва да могат да ги изнасят към други държави членки но в дългосрочен план ще трябва да направим повече. Ще трябва да внасяме възобновяеми енергоисточници и от други региони, като например Северна Африка. И така, след няколко десетилетия ще имаме възможност да предлагаме енергията от ВИ на цени, които са под средните за Европа. Това е идеята за момента. Европейският парламент и другите европейски институции вече са извършили немалко действия в тази област. Преди две години бе приета директива на Европейския парламент и на съвета за възобновяемата енергия. В нея се предвижда възможност за държавите членки да обменят възобновяеми енергоисточници. Още по-важна е също възможността за внос на възобновяеми енергоисточници от Северна Африка. Тази възможност е залегнала в така наречения гъвкав механизъм по член 9. Този механизъм ще е много съществен на елемента от финансирането на проекти в Северна Африка. Инструментът е характеризиран общо в директивата. Много е важно той да бъде претворен в практически правила и практически действия. При това по един хармонизиран начин, за да могат всички заинтересовани страни еднакво да се възползват от него. В основата на проекта Дезертек е да не се предприема повече от това, което е възможно. Залагаме на проекти в областта на слънчевата енергия и вятърната енергия в Северна Африка и в Близкия изток. Много е важно да установим партньорство с страните от региона. Съществен пример в това отношение е Марокко. Установихме сътрудничество с мароканското правителство и с Агенцията за възобновяеми енергии на Марокко. Това сътрудничество е в основата на разговорите ни с мароканската страна не само за въпроси свързани с енергетиката, но и по редица економически въпроси, като например разкриване на работни места, трансфер на знания и стимулиране на местните промишлени отрасли. Голяма част от работата ни се основава на дългосрочни стратегии за идните 40 и повече години. Тези стратегии целят разрешаването на структурни проблеми. Трябва обаче възможно най-скоро да постигнем и практически резултати от работата си. Във връзка с това стартирахме пилотен проект за изграждане на мощности от 500 мегавата за отрасъла на възобновяемите енергии. Това е една много голяма мощност. Искаме с този пилотен проект да покажем, че може да се понижи и нивото на разходите. В началото подобни инсталации са доста скъпи, но с течение на времето могат да бъдат интегрирани на пазара. Това се прави на два етапа. Първо се изграждат инсталации с отражатели – и след това фотоволтаици. Тъй като нямаме много време, няма подробно да се спирам върху техническите подробности по съоръженията. Една от основните ни задачи съвместно с политиците е да е следната. Както знаете, много от тези технологии, като а, вятърна енергия и биомаса в началото са доста скъпи и използването им не е рентабилно. Целта ни е чрез целенасочено подпомагане и целенасочени инвестиции и партньорство в държавите в Северна Африка, с които да обменяме експертни познания, да можем да интегрираме тези альтернативни технологии на пазара. В момента, в който се възвърнат първоначалните разходи, ще можем дори да понижим разходите за използването на тези енергии така че те да са по-ефтини от изкопаемите горива. С други думи, в дългосрочен план възобновяемите енергийни източници ще могат да се използват като възможност за енергоснабдяване. За да постигнем това, предвиждаме три конкретни стъпки. Първо, нека осъществим първия проект – съвместно с Марокко. За целта ни е необходимо финансиране, наред с политическа подкрепа, необходима ни е и подкрепата на промишлеността. И редица институции, като Световната банка и Европейската инвестиционна банка, могат да ни подпомогнат. Това ще допринесе и за прозрачността на целия процес. На този етап следва да се използва и механизмът за гъвкавост по член 9, който споменах. Това ще е един вид първоначално изпитване на този механизъм. След като започнем работа по този първи проект, успоредно Например, в рамките на дългосрочно партньорство между Европа и Северна Африка ще можем да наблегнем върху сектора на енергетиката. С едно такова партньорство ще дадем възможност на Марокко, на Тунис, на Египет и на други страни в региона да разрешат своите проблеми, свързани с енергетиката, както и свързани с тях проблеми, като например заетост и индустриализация. Надявам се, че се вместих във времето. И накрая ще отправя към вас покана за участие в конференция, която организираме в Кайро в това събитие ще участват и водещи политически фигури. Господин Йотингер, например, потвърди участието си. На конференцията ще бъдат представени и някои държави от Северна Африка и Близкия изток, и то на ниво министри. Сърдечно ви каня да участвате и вие. Много ви благодаря за изключително интересното изложение. Благодаря и за поканата за Кайро. Нашия председател и координаторите ще проучат възможността дали можем да изпратим делегация. И без предисловие искам да помоля господин Албрехт Каоп да започне своята презентация. Can Sie jemand die, аз също искам да благодаря най-сърдечно. Аз съм Албрехт Као. От три години живея в Кайро, в Египет и съм координатор и управлявам диалога с, с южните съседни страни относно интеграцията на електроенергийния пазар. С други думи, днес искам да изложа пред вас това, което непрекъснато ни се казва от три години за нашите европейски идеи за интегриране на електроенергийния пазар, за интегриране на Северна Африка в европейската мрежа и може би в бъдеще дори да изнасяме. Това е нашата задача в рамките на един проект на Европейската комисия. Ние сме катализатор. Ролята на катализатора е да ускорява реакцията, но и много бързо той самия изгаря. Нашето така разсъждение излезе във вид на пет тома, които бяха и, издадени преди около пет месеца на сайта на комисаря по енергетиката. Там е изяснено в подробности как изглежда сектора на електроцентралите в Средиземноморския регион, какви решения се предлагат, за да можем да затворим така наречения пояс, кои са потенциалните възможности, кои са финансовите трудности, които срещаме, какви трасета трябва да изберем и къде са законодателните и административните проблеми във връзка с износа на слънчева енергия. Само за тези томове, ви давам идея как да стигнете до тях. Сега, как да преминем през Средиземно море? Разделили сме вижданията си на две части. Отляво пише ясно да, кои са предимствата, не виждаме никакви проблеми. Ясно е, че с днешните технологии е много лесно да се прекуси Средиземно море по този начин, но нещата спират до Либия. Алжир, Марокко, Тунис са включени. Виждате две числа, 5% и 9%. Те означават, че региона в момента се захранва с електроенергия от Европа. Т.е. електроенергията не достига през последните пет години. Положението дори много се влуши. В дясно от лявата линия, от лежотата линия, където започва Египет, според нас няма да може да има пряк преход през Средиземно море към Крит или към Гърция. Значи в ляво възможностите са положителни, в дясно предлагаме да не се, хич да не се опитваме, защото а, средиземноморското дъно е доста опасно. Виждате едни черни стълбчета. Поясът е почти затворен. А, мрежата стига до сирийската граница. Там вече можем да продължим без големи технически трудности. А долното черно стълбче е Либия, където нещата са спрели преди 10 години. Не сме в състояние да пращаме ток от Марокко към Сирия, от изток на запад, защото е невъзможно да се осъществи синхрон и двата опита през последните 10 години в това отношение се провалиха. Това е в момента положението с износа и обмена на електроенергия в Средиземноморския регион. Ако така по най-прагматичен начин помислим за конкурентите, конкурентните източници. Нашия конкурент е газа, не е петрола, не са въглищата, не е атомната енергия, а е газа, който и сега възлиза на 70%. Значи всички, 70% от всички киловатт часове се произвеждат чрез газ. А това, което виждате в ляво, Просто е тук, за да ви покаже хаоса по отношение на цените на газа. Виждате, че няма нищо предвидимо през последните 10 години. Върви отгоре надолу и се върти някъде около 5,15 долара. Ако вземете данните от всички наши партньори в електроцентралите, те смятат, че през следващите 10 години всичко ще се отвои. Ще има двойна потребност от газ, двойна потребност от въглища, за съжаление и двойна потребност от възобновяеми източници. Ние се надявахме да е 4 пъти по-голяма потребността. Това, което ни смущава е, че електроенергията от вода като потребност ще намалее на половина, което е проблем с Египет, например, защото ни е необходима водна енергия, за да внесем баланс. Äh, Възобновяемите източници обаче ще се увеличат, т.е. потребността от тях. Най-голямата ни най-голямото ни препятствие, това, което най-много ни смущава в момента и това, което спира малко усилията ни да разпространяваме възобновяемите източници в региона, е фактът, че потребността от електроенергия расте много бързо, 6 до 11% на година. Die Situation, den gesamten Strom selber erzeugen können. Wir sind auf Тоест ние сме в положение, в което не можем да изпълним сами целия скок, зависимо от Европа. Успяваме 4 до 8% от електропотреблението годишно да го покрием. Всеки от нашите партньори естествено възразява, защо пък да използвам слънчева енергия, след като ми е 5 до 10 пъти по-скъпо като капиталов разход, не като производствени разходи. Всеки казва, в момента си имаме други проблеми. просто ви го казвам като обратна информация от сектора. Освен това съществува конкуренция между частните оператори, които трябва да бъдат 50 до 100% по-скъпи в производствените си разходи, за да а, компенсират риска, който поемат. Но те просто са по-скъпи. Ich gebe in einem Schaubild ето тук на този слайд ви показвам структурата на тарифите, която ще стане много важна за нас. Страните са разделени на две групи. Долу жълтата група, имат най-низките тарифи до 2,5 евроцента, като най-ефтино е в Египет. В зелената група цената се върти около 7 евроцента. Марокко, Палестина, Тунис, Ливан, Израел и горе вече, и долу вече виолетовото квадратче, виждате, че вятърната енергия става много конкурентоспособна в тази група, т.е. не се увеличава цената. жълтото квадратче долу са промишлените тарифи в Европа, 23 до 38 евроцента. Това са нашите, така да се каже, бюджетни тарифи, средни, осреднени за Европа. Тези четири числа, които виждате горе, 23, 38 и 14 до 23, това са приблизително разходите, които бихме имали, ако произвеждахме слънчева енергия, а в скоби е цената, която би постигнал частния оператор. При частните оператор тарифите се умножават по 1,5 до 1,7, защото частните компании трябва да си компенсират риска. Тоест, в момента конкурентно способна е само вятърната енергия, а тарифата е толкова ниска, че се, е, са необходими доста високи субсидии и добавки, за да запазим конкурентоспособността. Обаче сега следва добрата новина – Вместо, въпреки всичко това, ако днес построим соларна инсталация с 1000 милиона и 500, капацитети 500 мегавата и погледнем назад след няколко години дали сме взели правилното решение, ще видим, че минаваме в зелената зона. Значи да. В червената зона е отбелязано, че годишните набавки и субсидии е, годишно, които трябва да се дават, а в зелено е отбелязано каква е ползата на обществото в сравнение с повишаващите се цени за газа и за изкопаемите горива. В крайна сметка всъщност ни излиза по-ефтино, ако днес започнем да строим такива електроцентрали, ако се примирим в мис... с мисълта, че в началото ще сме в червената зона на допълнителните разходи. Това, което трябва да избягваме, са такива варианти, при които сме непрекъснато в червената зона. Има и такива предложени инсталации, но не е необходимо да избираме винаги сценария на най-лошия случай. Когато дадена инсталация след 7 до 10 години преминава в зелената зона, тогава обществото печели. Това са положителните примери. Обикновено изчисляваме по този начин рентабилността на всички инсталации. Сега отивам към горещата тема износа. Преди две години имаше и гласове от Европа, които твърдяха, че Европа спешно се нуждае от от освояване на слънчевата енергия, което никак не ни помогна в дебата, защото всеки каза ми вие от 3 години разправяте за слънчевата енергия, пък нищо не правите. Ние сме на мнение, че Европа не се нуждае чак толкова от слънчева енергия. Ние самите бихме а, инвестирали но от финансова и економическа гледна точка това е разумен път. Ще ви дам един съвсем а, прост пример. Виждате нашата тарифа някъде от Лондон до северната част на Европа около 26 евро, а ако се построи инсталацията на юг, като там слънчевата енергия се отвоява, тарифата е много по-ефтина. Сега, ние не смятаме, че самата инсталация ще се построи по-ефтино. Напротив, там се добавят 24%. Има различни причини за това, че на юг не се строи по-ефтино. Тук съм сложил даже загуба от 10% при преноса което са около 3 евроцента на киловатт час. Значи се получава в крайна сметка 20,3 евроцента. С други думи, от финансова гледна точка би могло да се окаже разумно, би могло да се окаже и рентабилно. Проблемът е, че на юг няма инвеститори, защото на север още няма купувачи. Това е проблема. Строиш инсталация, ако имаш кой да ти купува тока през следващите 20 години. И има три технологии, които се конкурират. Wir haben etwas Bedenken, dass CSP, also die thermischen Anlagen, Имахме съображението, че термичните инсталации с складиране зависят от това дали се произвежда по надежден начин електроенергия. Нямаме никакъв проблем с вятърните инсталации. Те са конкурентоспособни. Фотоволтаичната енергия също не е проблем. други думи, фотоволтаичната технология се доближава много бързо до стойностите, които бихме постигнали с производство на вятърна енергия. Значи имаме пет препоръки. Първата препоръка – поради капиталовите, а не производствените разходи, спешно се налага да привлечем по-големи банки, повече банки, фондовете, арабските фондове за сега проявяват особена активност, за съжаление senken, also Това трябва да снижим. Разходите, енергийната ефективност е много важна и за възобновяемите енергии. Фокусът ни трябва да се измести малко по-на север, в смисъл, че трябва да намерим купувачи, които да проявят готовност да изпробват новата стока. Освен това, трябва да стигнем до разумна комбинация между изкопаеми и зелени електроисточници, защото иначе финансова рентабилност няма да има. Освен това, гъвкавостта на газовата, газовото производство на електроенергия трябва да се използва, трябва да преосмислим постулатите за складирането. И накрая, аз идвам от Египет, там хората са строили пирамиди с човешка енергия. Ако с тази енергия експлуатираха днес електроцентрали, само енергийните разходи щяха да бъдат между 25 до 2,5 евро на киловатт час, зависи какво са яли, дали хамбургери или нещо с зехтин. Значи все още нашата електроенергия е по-ефтина от тази на строилите пирамиди. Благодаря, господин Калп. Това беше много окоръжаващо и мисля, че ще бъде добра основа за дискусия. Господин Штраус, заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за поканата. Благодаря за възможността да ви представя проекта и секретарията за Средиземноморието и тяхната работа. Както знаете, е, плана за слънчева енергия за Средиземноморието е един от приоритетите, е, прият от, е, в Париж на срещата на върха през юли 2008 година. След това бяха формулирани малко по-прецизно целите, като целта е да се разработят в целостта им възможностите за произвеждане на енергия от възобновяеми източници и да се подобри енергийната ефективност. Целта е да се е, произведе допълнително 1 гигаватт не с цели е, износ възможностите за износ се обсъждат в е, последствие. За да се постигнат тези цели, е, страните членки изготвиха един е, основен план. Um, cet, uh, cet objectif, ce, cette grande тази цел и голяма и политическа инициатива за Европа и Средиземноморието влиза в общата политика на Европейския съюз за борба с климатичните промени. Ангажиментите, които бяха приети, така наречените цели 20-20-20, а във времето, откакто бе направена декларацията в Париж, секретариатът е, всъщност ние сме създадени от края на миналата година, но много неща се случиха междувременно. Бяха изготвени национални стратегии за развитие Марокко, Алжир, Тунис и други страни. Бяха предприяти сериозни индустриални инициативи, е, Дезертек, Мегрид. А също така и международните финансови институции създадоха нови финансови инструменти. Така че в тези две години а, започна един процес, който бе и ускорен от а, Парижката декларация. В рамките на декларацията от Париж секретарията има директни отговорности да се проучи възможността за създаването е, на генералния план, да се разработи този план. Този мандат е, бе поверен на секретарята от 24-те страни членки с цел да се разработи генералния план с, в сътрудничество с Европейската комисия и съответните заинтересовани страни. Секретарията се базира на стратегическите документи, прияти от страните членки и програмата си. през Брюксел имаше заседание на заинтересованите страни през февруари. Какво очакваме да направим на тази база? две или три неща, които са взаимосвързани и са абсолютно от ключово значение с цел да тръгне проекта и те трябва да се изпълняват заедно. Първо е да се изгради един генерален план, който да предостави една референтна рамка за работата на всички заинтересовани страни така че да могат да се намерят начините и средствата за работа по ключови е, теми. Тук чухте някои от проблемите. Производството на енергия в големи мащаби от възобновяеми източници в Южното Средиземноморие. Тоест, да се намери е, общо решение на тези всички е, проблеми, включително законодателни, финансиране, инфраструктура, технология, възможности за пренос, развитие на капацитета и така нататък. Това са основните задачи на генералния план за море. Тоест да е, изготви един политически достатъчно сбит документ, а не да се разпиляваме в различни е, документи, които засягат отделни теми. До края на 2012 година трябва да се представи този е, план, за да бъде одобрен от министрите на съответните страни през 2013. А, също така трябва да се идентифицират и да се окаже подкрепа на конкретни пилотни проекти а, е, посредством е, нови финансови инструменти. Това са задачите, които ни очакват и които ще се опитаме да постигнем. По какъв е, начин работим? Секретариатът е една платформа и средствата са и относително ограничени. Ние имаме за цел да бъдем е, фокуса на всички усилия. Като, разбира се, ние не сме и под е, политически е, контрол. И в такъв смисъл трябва да постигнем една обща визия с активното участие на страните членки ние сме неутрална институция, която обединява двете страни на Средиземноморието и не представлява конкретни интереси за едната или другата страна, технология или индустрия. Всички партньори са ангажирани, и държавите членки, и индустрията, и финансовите е, институции, и гражданското общество. В този генерален план искаме да застъпим, разбира се, това те първа ще се обсъжда с страните членки, да застъпим пет основни аспекта, за които говорих току-що. Политическата и регламенторна рамка, въпроса за финансирането, въпроса за инфраструктурата, развитието на възобновяема енергия като политика за развиване на индустрията в областта и трансфера на знания и изграждане на капацитет. Без да влизам в много подробности, е, тези неща се дискутират с всеки от партньорите. Структурата на тези отделни елементи може да бъде следната – Регулаторната и политическа рамка се определя от дългосрочните ангажименти на страните, които дават възможност и на инвеститорите да знаят къде се намират. също така дава възможност и за рамка за развитие на възобновяемата енергия. По отношение на инвестициите и сигурността на инвестициите, а също така и за по-конкретно за развитие на производството на възобновяема енергия. Също наблюдава се един да, пропуск между разходите за производство на електричество от възобновяеми източници и от изкопаеми горива. Трябва да се анализира този момент и да се търсят решения. Има известни, но не всички инструменти се използват. Говорихме за член 9, това е един много важен инструмент – а също така трябва да се търси един баланс между производството за вътрешна консумация и за износ. Защото е, не може да има много износ, ако не се покриват и вътрешните нужди на страните от Южното Средиземноморие. Колегите коментираха такива този проблем. В момента има и много документи, много се пише за необходимостта за по-твърд политически ангажимент, за по-ясен политически сигнал за това, че ще се върви в тази посока. Съществуват и други инструменти, така наречения инструмент за финансиране на въглеродна дори ако този инструмент покрива само една малка част от разходите за проекта, може да се използва този е, инструмент за кредити за емисии на CO2. И тъй като за момента сертификатите не могат да се използват, освен за проекти, които са формулирани до 2012, трябва да се търси някакво решаване на проблема, защото в противен случай няма да може да се сключват спогодби между двете страни на Средиземноморието за е, подобно финансиране. Ако нищо не се направи и да се променят условията, няма да има кредити, с които да се финансират тази част от проект. Това е една сериозен проблем, който трябва да се обърне внимание от страна на Европейския съюз. Също така трябва да се намалят и рисковете. Е, говорим за разходи, говорим за това колко струва енергията от възобновяеми източници, но има и въпроси, свързани с риска за тези 25 е, години, да речем. Т.е. трябва да се търсят механизми, с които да бъдат е, покрити тези рискове и да се намалят разходите. Трябва да се работи за изготвяне на проекти, за търсене на допълнително финансиране, което съществува, Тоест да има един достатъчно структуриран инструмент, защото никой отделен инструмент няма да позволи финансирането на подобен проект. Трябва да има един сбор от различни елементи и политическа воля, много работа, много сътрудничество. А, и ако не успеем да направим това, няма да можем и да разработим в голям мащаб тези технологии, както тук се каза, за, за да има ефективност от тези технологии, трябва да се премине в производство в голям мащаб. Другия въпрос, е, свързан с инфраструктурата, няма да влизам в подробности и другите презентации ще го направят, но трябва да се развиват инфраструктурите като цяло, не само да се търси връзка от двете, между двете страни на Средиземноморието, но и да се търси взаимосвързаност на системата в Южното Средиземноморие, а и да се засилят а, самите мрежи вътре в а, страните от Южното Средиземноморие. Така че, когато а, да има възможност да се освои и зеленото електричество, което ще бъде пращано към Европа. Възобновяемите енергии трябва да бъдат и двигател за развитието на страните от Южното Черноморие, защото няма смисъл да се развива тази промишленост само за, с целите на изхода, износа. Трябва да се развива и местната индустрия в тези страни и трябва да се обмисли по какъв път може да стане така. Дали да има клауза за съответно развитие на мест на местно ниво, дали ще има различни източници на финансиране. Това са много важни неща, защото възможностите е, да се покрият разходите от тези страни са около 20-30%. Така че е, там има сериозен дисбаланс в платежните е, баланси. Въпроса за трансфера на знания и изграждане на капацитет. Трябва да бъдат ангажирани различните участници в процеса и то по съответен начин. Това са теми, които страните членки трябва да обмислят, за да могат да получат едно достатъчно реалистично решение на въпроса. И задачите са огромни. И Европейският съюз играе в цялата тази, в това усилие ключова роля. В заключение мога да кажа, както казаха и колегите, че се намираме в ключов момент. Следващите няколко години ще бъдат от изключително значение. Всички е, условия съществуват, за да се върви. Има политическа воля за борба с климатичните проблеми. Поставя се въпроса за енергийната сигурност. Започна да се води и дебата за развитието ни след ерата на ядрената енергия. Също така трябва да е, работим за това е, Средиземноморието да бъде водещ регион. В Южна Африка, в Индия, в Штатите, е, в Китай също се случват много неща и ако ние не работим достатъчно бързо, няма да сме сред пионерите и е, страните от Средиземноморието няма да се възползват от всички възможности и предимства, които имат. Така че действително се намираме в един ключов момент, в който трябва да се действа. Това е, госпожо председател. Благодаря. Председателката, благодаря за вашата също много интересна презентация. С поглед към часовника давам думата на господин Кристофър Буркхарт, тъй като времето вече е много напредно. Благодаря. Нека накратко кажа няколко уводни думи за нашата компания. Тя е съществува вече от 12 години. Това не е много дълъг живот, но в областта на слънчевата енергия това е един доста дълъг период. Седалището ни е в Съединените щати, но имаме производствени мощности в Малайзия, Франция и Виетнам. Вторият по големина производител в света сме на фотоволтаични модули. Известни сме с това, че сме производителят с най-низките производствени разходи в света. Става дума за фотоволтаиците. Производствените ни разходи възлизат на 75 цента, американски цента на ват. Днес в контекста на настоящото изслушване искам да говоря и за проектите в пустинни региони, които осъществяваме. Имаме най-големия тръбопровод с мощност около 4 гигавата в един голям пустинен регион в Съединените щати. Що се отнася до виждането ни за Южното Средиземно море, мисля, че основната област, която можем да постигнем добавена стойност от фотоволтайците там е наличието на много големи количества слънчева енергия, фотоволтаиците се нареждат на едно от първите места сред альтернативните технологии там. Трябва по-ефективно да управляваме и вече съществуващите технологии. Работим с редица наши клиенти в Европа и Съединените щати, които ни дават насоки за разработването на портфолио, насочено към слънчевата енергия. Освен това, според мен има нужда да се увеличи проникването на пазара на електричество в Средиземноморския регион. Най-вече фотоволтаиците могат да допринесат за децентрализирано или централизирано производство там. Те са достатъчно гъвкави. Говорим за изграждането на голяма инфраструктура за пренос. Това, разбира се, е необходимо, на местно ниво обаче фотоволтейците ни позволяват да избегнем някои от загубите по мрежата, които се получават при голямата инфраструктура. От социална гледна точка можем да допринесем за разкриването на работни места. И ще ви дам пример с един екип в Съединените щати, който работи по изграждането на фотоволтично съоръжение на 1 мегаватт на ден се използват по 275 души. Така че има голям потенциал за разкриване на работни места. Има потенциал и за трансфер на умения и знания. Много от уменията могат да бъдат споделени и това е от голямо значение в региона. Трябва да се вземат предвид също и екологичните съображения и съображения свързани с енергийната сигурност и зависимостта от изкопаемите горива. Имам предвид колебанията в цените и необходимостта от внос. Повечето хора не знаят как точно изглеждат тези големи проекти в областта на фотоволтейците и какви са техните предимства. Тези проекти не използват никаква вода, никакъв газ, нито пък нефт за експлоатацията си. Не се генерират отпадъци. Това е много голямо значение, особено в пустинните региони. през по-голямата част от времето се работи с обикновени прости технологии, които са лесни за поддръжка. Важен е също така и така нареченият въглероден отпечатък. Много е важно бързо да се започне производството на енергия. Много хора днес знаят малко за фотоволтечните системи, но знаем, че те не се влияят от влажността, от праховите частици. Няма географски ограничения. Разбира се, важно е какъв е интензитетът на слънцегреенето. think... Гледна точка на разработването на проекти, изключително важно е, че може да се работи в много кратки срокове за изграждане на мощностите. По модулен начин се работи, това е много важно, включително и за финансирането, защото е, разбира се, важна е цената на капитала, но основните предимства тук са, че няма разходи за поддръжка. А също така и, че могат да се финансират по модулен начин тези е, проекти, т.е. да се почне с 5, 10, 15, 20 мегавата и така нататък. Е, да започне проекта да работи, да дава енергия и да се самофинансира така нататък. Няма нужда и от инфраструктура за подаване на вода или газ за фотоволтоиците така че те могат да съществуват в области, където няма такава инфраструктура. И освен това, може да се е, градят на всякакъв терен. Сега по-добре е да е равна земята, но и на хълмове съвсем лесно могат да се изграждат. Финанс... Е, е, финансирането около 40% намаляват разходите от това, че няма оперативни разходи и разходи за поддържане. Това е изключително важно. Това е важно и за проекта Дезертек също. Огромната възможност за фотоволтаиците е, че са много, много лесно може да се съхранява тази енергия и е много е, лесно да се получават средства от банките за изграждане на такива проекти. Е, банките не, не се стесняват или страхуват да финансират институции, които изграждат подобни мощности. Ето, погледнете как изглеждат подобни проекти. Много, когато си представяте и когато мислите за изглеждането на големи проекти с е, фотоволтавици. Тук става дума за проекти между 10-20 мегавата. В момента най-големия проект 290 мегавата, един проект с фотоволтаици в Аризона. Това е проект с газовата електрическа компания в Калифорния, една от тях – огромен проект, който показва действително, че влизаме в момент, в който тези проекти се развиват в изключително конкурентни мащаби. Също така можем да кажем, че има огромна добавена стойност от е, подобни проекти, било то за местно потребление или за износ. Първо е, се развива местната индустрия и ако се произвежда само за местно потребление, съвсем скоро проектите стават достатъчно устойчиви, за да продължат нататък. Така че е, фотоволтаиците и въобще слънчевата енергия си е конкурентно способна инвестиция още от момента и е, инфраструктурата за електричество е дългосрочна инвестиция. Тя ще може да предоставя електричество дълго време след като се изплати. Ще се по този начин се стимулира економическото развитие на региона, създават се работни места, се стимулира и социалното развитие. И накрая, като компания, ние и целият отрасъл, това, което се извади като пулка от последните години, е, че вече не се, нямаме нужда от субсидия, стигнахме до позицията, когато се появяваме устойчиви на пазара. И именно трябва да се прескочи точно този, да се направи този преход, както тук говори един от ораторите, да, което ще позволи да се избегне зависимостта от изкопаеми горива. До 20% могат да се намалят разходите също така трябва да се търси и е, цикъл на произведения продукт, който да е устойчив спрямо околната среда. Така че да може да има възможност за рециклиране, за е, преработване на съществуващите вече можности. А също така е необходима и стабилна, ясна и последователна политическа рамка. Това е. Благодаря. Благодаря за тези изключително интересни данни. Много добре представихте своя бранш. И сега смятам, колеги, че трябва да се възползваме от малкото минути, с които разполагаме за дискусия. Всичко, което е свързано с инфраструктурата и финансирането, е предмет на следващите панели, тъй че ще ви помоля да се съсредоточите върху политическите въпроси. Виждам, че вече трима колеги са поискали думата. Госпожа Мадурел. Благодаря, госпожо председател. Спомням си някои стари времена, като ви гледам на председателското място. Но искам първо да благодаря на всички докладчици, искам да благодаря за участието им в този изключително интересен панел. Беше много интересно да чуя какво им ще ни разкажат хората, които работят на място от двете страни на Средиземно море, а също и от името на Дезертек. Но искам да чуя не нещо конкретно за отделните проекти, а нещо принципно. А именно, как гледате на успоредното съществуване на проектите? Има ли някакви взаимовръзки между тях? Има ли вече някакъв форум, който да осигури взаимодействие? Благодаря. Предлагам да съберем въпросите и след това ще отговорите. Имам въпрос към господин Калп. Вие казахте, че мрежите могат да се изградят само ако смесим зелено, сиво и черно. Не съм много сигурен. Е, стратегията в Италия, например, не я виждам като разширяване на въгледобива. Това би било катастрофа. Имате ли идея докъде ще доведе всичко това? А що се отнася до соларната енергия, и тук имам предвид това, което каза господин Штрос, трябват ни наистина а, ди, измеренията на енергийната политика в името на хората в региона. Вие сте глобален играч. Какво трябва да стане, за да може First Solar да има производство в Тунис, Египет или Марокко? Разсъждавате ли по този въпрос и как смятате, че може да стане това? Благодаря, господин Термес. Сега господин Рюбик. Благодаря. Първият ми въпрос е към представителя на First Solar в Европейския съюз и има изследователски център на съвместния изследователски център в Италия, който се занимава с изследвания на слънчевата енергия. знаете ли за тях? Как оценявате работата им? И смятате ли, че това е база, на която могат да се вземат политически решения? Вторият въпрос заедно с Клод Турмес миналата седмица изслушвахме господин комисаря Балкс, който е комисар по развитието и той каза, че в помощта за развитие ще има нова насока вместо укрепване на капацитета а, смята да постави комисаря на нова основа енергийната коми... политика в Северна Африка с цел повишаване на благосъстоянието чрез енергоснабдяване. Вие знаете ли за това? Скоро ще излезе съобщение по въпроса. Смятате ли, че е перспективно? И последен въпрос. Механизмът за чисто развитие МЧР във връзка с него искам да попитам. Много страни решиха да се откажат от атомната енергия. Смятате ли, че мечере може да доведе до някакви нови, коренно различни стратегии? Председателката, благодаря. Сега и Ворелет. Белет. Uh, благодаря, Ангелика. Съжалявам, че закъснях. Вероятно е да задам въпроси, на които така или иначе вече е бил даден отговор. Накратко ще се спра върху жизнеспособността на износа на слънчева енергия от Средиземноморието към Европа и от Европа към Средиземноморието. Доколко е осъществим един такъв модел? Като имаме предвид, че при преноса има значителни загуби по мрежата. Второ, въпросът ми е към господин Бургхарт. Вашата компания е базирана в Съединените щати. Но къде се произвеждат всъщност фотоволтаичните ви панели? Има ли някакви възможности за изграждане на производствени мощности в Съединените щати и Европа или има вероятност китайците да установят монопол на този пазар? Председателката благодаря на колегата Билет. Нека и аз задам един въпрос. Много е важно в рамките на тази първа дискусия да установим какви са задачите на политиците, най-вече на Европейския парламент. Нека узнаем от вас какви са вашите искания към политиката. Колегата Турмес говори за регламента за възобновяемите енергийни източници. Това е една крачка, която направихме в посока към изграждането на ВЕИ, но искаме да ви подкрепим, искаме да започне работа по пилотния ви проект. Въпрос към господин Бургхарт. Казахте какво трябва да направи промишлеността, за да се осъществи дейността ви в Марокко. Но какво можем да направим ние, така че комисията да съдейства за бързото прилагане на директивата в държавите членки? С какво можем да ви съдействаме, за да се започне работа по проекта? Ще дам първо думата на господин Буркхарт за отговор. Моля да отговорите на всички въпроси, които бяха отправени конкретно към вас. Ще започна отзад с господин Белет и въпроса за Кита... Китай. Важно е да дадем пояснение. Не произвеждаме в Китай, в Германия е базирано производството ли на границата с Польша, в Штатите, в Парисбург, Охайо, това е първата ни, първия ни завод и сега изграждаме втори в Аризона. В Малайзия също имаме производствени мощности, и изграждаме такива в Виетнам. Защото виждаме, че се развиват азиатските пазари и трябва да бъдем там. А, в момента имаме планове, но за момента са замразени и това ме води добре към следващия въпрос. Та имаме планове, които са замразени за Франция защото всъщност в момента нямаме яснота за пазара. Изграждаме тези мощности заедно с френска компания. И оттам да премина към следващия въпрос. Ключови неща от ключово значение е да има е, прозрачност, ясност, видимост, за да имат възможност производителите да дойдат да инвестират, било то модул по модул или като локализират инженерната си дейност и строителната дейност, да се търсят и сериозни намаления на разходите. Това е добре, ако го предлага страната, но е много важно да има стабилна политическа рамка. Това е бил проблем в е, миналото, но и сега се продължава точно този проблем, защото когато се работи проект по проект, е, всеки проект е достатъчно видим, но пазара като цяло не. Е, така че в Штатите, примерно, има такава е, яснота или видимост. В Европа има сериозни цели. В Германия има положителен е, пример, а в, е, в Германия там се реши да се увеличи, увеличи двойно производство до 5 мегавата, защото виждаме голяма стабилност в, в, е, в Германия, начина по който те решават да изграждат мощностите. Отговор на господин Рубек за съвместния изследователски център. Да, ние сме много големи негово негови поддръжници. Те работят по въпроса за възобновяемата енергия. Някои от тестовете, които те е, проведоха и други е, достижения, е, те гледат много напред. Ние, примерно, спираме погледа си 25 години напред, а те поне 40 нататък правителствата с интелигентна стратегия за финансиране винаги ще намират и инвестиции. Германия действа много дълновидно в това отношение и смятам, че и това е послание и за целия регион на Южното Средоземноморие, защото те влизат в продукция, която е дългосрочно устойчива. А, по отношение на аспекта на развитието, ние дискутирахме с кабинета на комисар Пибалкс, така че е, енергетиката развива е, местната индустрия, също така създава и е, дивиденти за социалното развитие. Не може е, да се развива една страна, е, било то индустрия без електричество, е, така че е много умно да се комбинира това развитие за Африка и за други части от Средоморието. Това е изключително важно. За механизма за чисто развитие и за политиката на Германия и референдума на Италия за намалява потреблението на ядрена енергия, това е позитивен сигнал за възобновяемите енергии. И всъщност факта, че се изграждат мощности, дава възможност да се стабилизира и е, мрежата. В момента дискутираме с германското правителство как може да се поеме от възобновяема енергия капацитета, който липсва. Това е много важно, защото когато човек е, обсъжда е, енергийна, структурата на енергийно потребление, е, трябва да отчете тези неща. И е, като се говори за енергопотреблението в меда, тя, там енергия се произвежда главно от газ, но заедно с хидрогорива, там трябва да се развива и мощности за възобновяеми енергии. Благодаря, господин Бургхарт. Господин Штрос, сега веднага можете да вземете думата. Благодаря, госпожо председател. Няколко и много въпроси бяха зададени, то много интересни. Говорихте за допълняемостта на различните проекти. В момента става ясно, че ние работим по много различни като характеристики проекти. Дезертект няма да говоря за тях, но това е един индустриален проект от економически участници. Е, нашия проект е проект политически, те се развиват паралелно. И за да могат да се развиват тези проекти, трябва да има благоприятна политическа институционална рамка. Тоест да има техническа помощ и така нататък. Двата проекта не се конкурират, а напълно се допълват. Те имат различни гледни точки и за това е добре да работим а, заедно и да развиваме взаимодопълняемостта си. Няма проблеми в това отношение. По отношение на социалната и политическа политика в развиващите се страни, действително това е много важен елемент, на който подчерта предходния оратор – Какви, какви са данните? Световната банка даде едно проучване. Ако нищо не се прави, общо взето до 23% се е местното принос към развитието. Ако малко се подпомага, цифрата скача много. А когато се работи е, по развитие на преработваща промишленост, е, вече могат да се развие много повече Примерно, индустрия, която развива така, производства, които са много ограничени, тя има големи предимства, но въпроса е дали има и кадри на местно ниво, които да могат да бъдат използвани. Има роко и Алжир има такива така възможност, а също така трябва да има и критична маса на пазара. Тоест, за да се търси економическо развитие, трябва да се огледат и економическите и политическите аспекти, а и капацитета на местните компании дали те могат да се справят с конкретните задачи на обекта и да поемат и други индустриални процеси. А също така трябва да се търсят и необходимите платформи за професионално образование, за научни изследвания. Това са основните аспекти, по които трябва да се работи. Питахте дали може това да се, дали финансово устойчив този проект, особено по, с въпроса за загубите по мрежата. Разбира се, да, защото на юг цената на слънцето е по-малка, така че могат да се постигнат тези неща, но трябва да се постигне едно партньорство, от което да печелят и двете страни. Европейския съюз трябва да използва всички възможности да постигне целите на пакета от енергийно законодателство Член 9 е един от елементите, които дава възможност да се постигнат тези цели, а също времено може да дава възможност да се развива и индустрията в Южното Черно Средиземноморие в условия, които са благоприятни за тези страни. А сега, въпросът ви какво очакваме ние от Европейския парламент. Това е много важно. Ние искаме да има ясна политическа видимост на тази тема. Защото в него, в този въпрос се включват много важни елементи. Чисто, устойчиво развитие, борба с климатичните промени, е, разпространяването на възобновяемите енергии, развитието на, среди, на Южното Средиземноморие, като се има предвид какво се случва там, това е стратегически въпрос. Парламента може да поставя всички тези въпроси високо на политическия дневен ред. А също така трябва и да ни помага да създаваме съответните инструменти, които ще дават възможност да се развиват тези политики. Както в е, Европейския съюз е, има механизма за чисто развитие, член 9 и така нататък, т.е да има една основна работа сред всички основни участници и парламента може да бъде водещ в това отношение да ни помага да бъде много е, силна видимостта на тази тема, а също и да работи страните членки за създаване на механизмите за изпълнение на тази работа. Е, Въпросът за това доколко може да почерне зеленият електроенергия е интересен, можем да постигнем компромис. Високо ефективна централа ще дава по 0,8 мегаватт тона часа на час. Въобще може да се постигне компромис. Сега, моето най-голямо желание всъщност – както то беше и казано от страна на частната промишленост, е следното. Една от най-големите пречки са разходите, капиталовите разходи. Затова трябва по-добро обезпечаване срещу риск. Около 12% лихви за финансиране на такава електроцентрала почти отвоява цената за производствените разходи, т.е. трябва да има много по-добро покритие на риска за соларните електроцентрали. Рентабилността на транспортните разходи и транспортът за Европа в моите слайдове се видя. А ако трябва да прекусим Алпите, би могло да бъде економично за крайния потребител, тъй като разходите за киловатт час ще намалеят в сравнение с кВт слънчева енергия, която си произвеждаме сами, примерно в Северна Германия. Просто на юг за една и съща инвестиция а, получаваме двойно число киновати, киловати. А, а максималната загуба са 3 евроцента на киловатт за транспортни разходи или разходи за пренос и това никак не е лошо. С други думи, такава електроенергия е финансово привлекателна. Ако, се, ако е за Европа, не да пристига в Испания и там да се потребява, а да се транспортира по-на север. Благодаря. Мисля, че повечето въпроси вече получиха отговор и всичко, което казаха говорившите, е, е точно така. Няма нужда допълнително да го повтарям. Интересен беше въпросът за проектите в Северна Африка, дали има конкуренция между тях, дали не са в е, разнобой. Мисля, че не е така. Сега сме на една първа фаза и целта ни е да задвижим нещо. Ако започнем да губим енергия заради конкуренцията, няма да е разумно. Вярно е и това, което каза господин Строс. Опитваме се да водим нещата в тяхното взаимодействие например, на средиземноморския план за е, соларна енергия се опитваме да го придружим с политическите мерки, както от тук в Брюксел, така и средиземноморските страни както и промишлената инициатива Дезертек, е, то от името и личи, че това е инициатива търговска. Ние я насърчаваме ние сме за нейното осигуряване и тя е в пълно взаимодействие с всичко останало. Постоянно участваме в панели, където представяме нещата и се убеждаваме, че е така. От гледна точка на бизнеса е добре да се създаде пазар. Пазар, на който предприятията да могат да правят дългосрочни инвестиции – Уникално е, че международния бизнес, това започна от Германия, в лицето на предприятия от 17 страни започна тази инициатива, за която каза, трябва да гледаме извън нашето канче. Трябва да видим какво става в Европа. Трябва да имаме рамка за Северна Африка, за Европа, за Близкия изток, за да има известна стабилност във връзка с инвестициите, които са необходими, за да се премине към ново съотношение между изкопаеми и обвини и възобновяеми източници, това, което наричаме устойчива енергетика. Точно така, гледаме извън а, границите на собствените си страни а, и създаваме работи. Така ще се създадат работни места не само в собствените страни, а и в регионите, в които самата енергия ще се произвежда и откъдето ще се транспортира. Според нас всичко това е уникално и ние го подкрепяме и го водим именно в тази посока, да се допълваме взаимно добър пример е и френската инициатива MedGrids. Тя е съсредоточена върху създаването на мрежата и е много подходяща за цялата тази концепция. Според мен Tech е, продължава да е уникално о, на фона на дългосрочните си планове докато Медгрид е, е въпрос на... Е, докато от Медгрид резултатите ще се видят след 10-15 години. Повечето от въпросите за обмен на енергия получиха своя отговор. Не би било добре да укрепваме мрежи и след това да ги използваме за ядрена енергия и за енергия от изкопаеми източници. Не това е нашата цел. Разбира се, че е, искаме новата брежва инфраструктура да се захранва с възобновяеми енергии. А, имаше въпрос във връзка с износа. А, дългосрочния пренос на големи разстояния може да се оцени само ако имаме наблюдения, системни наблюдения върху развитието на пазара в Северна Африка, в Близки изток, в Европа и какви са възможностите за свързване на мрежите, какви са веро... какви са вероятните цени, защото няма смисъл електроенергия да се транспортира от точка А до точка Б, ако не е интересно като цена. Това и е на от основните области, в която проучваме дългосрочните тенденции на цените на пазарите защото само така можем да намерим смисъл да инвестираме в определени участъци от мрежите. Попитахте също така а, какви са, така, какъв е списъка от желанията ни за дядо Коледа. Мисля, че така, най-важното, поне моето най-голямо желание е Европа и Северна Африка, включително и в политически аспект, да разберем, че нямаме кой знае колко дългосрочни възможности за енергоснабдяване. Да, имаме водна енергия, биомаса, вятър в Европа и някои други варианти, но а, като цяло това не е толкова много. А в пустинните области в Северна Африка и Средния изток има много възможности за производство на слънчева енергия и енергия от вятър. Така можем да създадем стабилна рамка и да направим нещата економически реални. Говорим за рентабилност. Всичко, което правим заедно и политиците, и бизнеса, и институциите, трябва да бъде насочено към а, отвеждане на пазара на технологиите, които познаваме. С това стигам и до друго нещо, което се спомена. Да, в момента вятърната енергия в Северна Африка е, е така е, се издържа със собствени сили и ние трябва да насърчаваме това. Но знаете как са малките деца, като проходят, като застанат стабилно на краката си, вече по-спокойно можем да се грижим за тях. Много бързо се развиват нещата и цените всъщност са в зависимост от качеството. Нещата вървят в правилна посока. И кои са нашите проблеми? Соларната соларните електроцентрали и за отопление. Очакваме от тях много. От тях може да се складира енергия, може да се пренася също като от газова електроцентрала трябва, това, което трябва да направим е сега да потикнем нещата, а то ще струва пари. И отново се връщаме на въпроса за това какво може да направи Европейския парламент по въпроса. Първо, да продължи да действа по член 9 и неговото практическо приложение, за да няма пет различни версии за тълкуване на този член. Не знам дали е, е мога да говоря за хармонизация в Европа Освен това, трябва да осигурим разумни, разумно финансиране за такива проекти и искам да наблегна на интегрирането на пазара. Освен това е необходимо общо споразумение между Европа, Северна Африка и Близкия изток. Нещо като рамка някога имаше през 80-те 80 години енергийната харта, която продължава да съществува. Тя би могла да послужи за база за дългосрочни договори, създаващи рамкови условия за изграждане на такъв енергиен пазар. Освен това смятам, че е добре е политиците, Европейския парламент да продължават да наблюдават тенденциите в развитието, в този бранш, да има обмяна на опит. Много е важно да има обмяна на опит и знания между висши учебни заведения. Имаме университетска мрежа, не е случайно е това. Това са неща, които не бива да се подценяват както в северноафриканските страни, Близкия изток, така и в Европа е много важно да се обменя ноу-хау и експертни знания. Председателката, благодаря на докладчиците ни, благодаря на колегите и на гостите за това, че внимателно проследиха разискванията, както винаги бе много интересно и приятно. И без много встъпителни думи ще дам възможност на колегата Тереза Мадурел да дойде тук на председателското място, за да открие втория кръг от разискванията. Bueno, buenas tardes. Vamos pues a comenzar este segundo. Добър ден. Започваме с втората част от разискванията. Ще говорим по тема, по която не сме провеждали много подробни разисквания. Става дума за Мрежовите мощности, възобновяемите енергоисточници са зависими от изграждането на така наречените интелигентни мрежи. Както отбелязахме днес сутринта, трябва да работим в четири посоки. Първо, съществуващите електроенергийни мрежи на юг трябва да бъдат препроектирани и разширени трябва да подобрим качеството на мрежовите мощности, така че възобновяемите енергоисточници да могат да покрият значителна част от енергопотреблението в тези страни. На второ място трябва да подобрим взаимосвързаността на системите в държавите в региона, като така ще насърчим регионалната интеграция. На трето място трябва да повишим взаимосвързаността между северната и южната част на Средиземноморието. Четвърто, трябва да инвестираме в междусистемните връзки между Централна Европа и Северна Европа, съгласно член 9 от Директивата за възобновяемите енергийни източници. Трябва да се справим с трудностите в енергоподаването, най-вече между Испания и Франция. От лявата ми страна е господин Жорж де Монтравел, генерален директор на консорциума Медгрид. Той ще говори за предизвикателствата на така наречената супермрежа, Предвижда се по този проект връзка между електроенергийните системи на двете части на Средиземноморския регион. Сред нас е господин Хуан Мануел Родригес, ръководител на отдел международни организации към Испанско електроенергийно дружество Ред Електрика. Това дружество е постигнало най-голям напредък при интегрирането на възобновяемите енергийни източници в електроенергийната мрежа. То участва също така и със значителен дял в проекта Дезертек. Испания е естествен коридор за преноса на енергия от южната част на Средиземноморието сред нас е и представител на ENTSOC. Това е мрежата на европейските оператори на преносни системи. Наш гост е и господин Набил Саими, консултант към Агенцията за слънчева енергия на Марокко. Марокко взе решение да използва наличните в излишък свои ресурси и до 2020 година да покрива 42% от енергопотреблението си от възобновяеми енергоисточници. Господин Саими ще ни запознае с усилията на Марокко за постигането на тази цел. Той ще ни запознае с стъпките, които се предприемат там за сътрудничество между Европейския съюз и Средиземноморския регион в областта на възобновяемата енергия. Ще започнем отзад напред, както ме помолиха. ще дам думата на представителя на Агенцията за слънчева енергия на Марокко. Мерси, мадам ла президент. Благодаря. Докато изчаквам моята презентация, искам да се присъединя към предходните оратори в благодарностите за това, че имаме възможност да представим пред Европейския парламент проекта на Марокко за соларна енергия и да е, разкажа за нещата, по които работим в момента и в рамките на член 9. Първо, малко контекст. Е, както говорихме, няколко аспекта бяха засегнати в дебата и аз искам тук да поставя акцент на няколко ключови термина. Първо, разходите за развитие, говорихме и за видимост, за съседство, за прогрес, напредък. Това са неща, които дискутираме не на ниво проекти, а на ниво визия. Като нашата визия зависи и от това на какво ниво са проектите, но също така и каква ще е нуждата от енергия в следващото хилядолетие. И в такъв контекст трябва да измерваме е, важността на ангажиментите и на работата, която извършваме и на съответните проекти. И в такъв смисъл искам да подчертая колко е важно за нас да имаме честа да допринасяме към тази работа. Марокко е една млада страна, повече от 60% от населението са под 35 годишни, млада страна, която се развива и економически, и от гледна точка на енергията. Марокко до 2020 година ще отвои нуждите си от енергия и от 2020 до 2030 ще ги отвои още веднъж. Значи те ще се увеличат 4 пъти до 2300. От тук показва колко е, са важни направените инвестиции. Ние сме длъжни да отчитаме подобни съображения, защото в нашата страна вече 10 години има економически ръст от над 5%, който започва и да се ускорява. и трябва да бъдат създадени, не само трябва да бъдат създадени условия за економически растеж, но те трябва да бъдат и поддържани. И то за всички отделни отрасли, които дават възможност и за работни места на младите хора. Енергетиката е от ключово значение в нашия стремеж да имаме устойчивост на растеж. 95% е вноса на изкопаеми енергоисточници и ние имаме желание той да бъде ограничен. Защото подобно положение не може да бъде устойчиво в средносрочен план. А също така има и е, воля на ниво държава да развиваме едно устойчиво развитие. Да правим избор, който ни води към чисто развитие. В момента Марокко не е пълно ангажименти за намаляване на емисии на CO2, но ги прави на доброволно начала, за да не е, се налага на бъдещите поколения да коригират е, нашите грешки. И на базата на тези два е съображения, развитието на енергия от възстановяеми източници е просто задължителен избор и не можем да не вървим в тази посока. À partir de là, les autorités marocaines se sont fixées. Мароканските власти са си поставили цели и е, целта е до 2020 година да има капацитет за производство на електроенергия от възобновяеми източници, която да дава 42% от мощността необходима в 2020. Тези е, проекти ще имат е, предвид е, слънчева енергия, енергия от вятър и водна енергия. В момента капацитета на слънчевата енергия е повече от 30%. Тоест, виждате какъв ангажимент поема е, страната за развитие в посока на възобновяеми енергии. Така ще можем да намалим с 3,7 милиона тона емисиите на въглероден диоксид, което съвсем не е малко. И е, в, с оглед на тази структура на енергопотреблението с акцент върху слънчевите енергии и вятъра, слагаме основен акцент и върху диверсификацията, за да изпълняваме нашата енергийна стратегия. Имаме и е, национална рамка, която да подпомага тези усилия. Ние сме на либерална страна, насърчаваме частните инвестиции. Вече сме дали възможност частно производство на електроенергия. Голям дял от електроенергията се произвежда по този начин. Също така разпределителната мрежа също е, е на концесии, а и даваме възможност и за само задоволяване. Тоест, институционалната и законодателната рамка за изпълнение на нашите цели са на лице т.е. постигане на голяма чест от енергопотреблението чрез енергия възобновяеми източници. План, марокканския план за производство на слънчева енергия е в рамките на една интегрална и много аспектна концепция, която има за цел и да постигне регионална интеграция. Е, устойчиво използване на възобновяеми източници и е, също така създаване на конкурентоспособни индустриални отрасли, е, свързани включително и с научни изследвания. 2000 е, е- мегавата с ангажиментите за производство на електроенергия за местно потребление до 2020 година. Ако това не се случи, е, публичният оператор ще трябва да предостави тези мощности на, с енергия, произведена от въглища по този начин ние се стремим да изведем на преден план и е, регионални инициативи, било то индустриални или не само такива. Тоест работим максимално открито и търсим конкретика. Член 9 Изключително много се радваме, че има тази клауза и благодарим и на комисията, и на парламента за формулирането, защото това е един отговор за предизвикателствата пред енергийните стратегии на Европа, но не само на Европа и на нашия регион. От тук можем ли да стигнем до проекта за 1 гигаватт производство на електроенергия на местно ниво? Не смятам. Това е много голяма амбиция. Тук се говореше за коледни е, пожелания. Е, тези коледни пожелания могат да запълнят един много дълъг списък. Но проблема е друг. Проблема не са капиталите за инвестиции, а въпросът е кой може да купува тази енергия и то да я купува достатъчно интелигентно. Защото целта на проектите е да промени енергийната пар... парадигма и на място, и в по-широк план. Марок Марко в момента реализира проект, който е предимно демонстративен. Ние можем да мобилизираме финанси, можем да покажем, че сме в състояние да направим това, че можем да произвеждаме чиста енергия, че можем да дадем и възможност за съхраняване в напълно спокоен и безопасен контекст. Но крайната цел, в края на кращата е да се постигне еднаквост на цените на тази енергия с цената на енергия от изкопаеми горива. Затова трябва да има и пазар. Трябва да се засили капацитета на производство. Затова ни трябва и видимост, прозрачност, дългосрочни ангажименти, за да е, може слънчевата енергия да стане действително енергия на бъдещето. И Именно по този начин ще получиме ясни гаранции за развитие. Трябва ангажимент от страна на представителите на Европейския съюз за устойчивост на вложенията, на инвестициите. Не става дума за това да се намерят инвестиции. Въпросът е как ще се възвърнат те което означава, че е, цената на киловата е, трябва да е между 30 до 35% от пазарната. Ние можем да покажем в какво сме състояние да направим и е много важно да покажем че е, стигаме до една зряла възраст, както и с възпитанието на децата. Те върват в една посока и имат нужда и малките деца, и юношите да бъдат оставени да се развиват сами, но да бъдат и подкрепени. Така че ни трябват и механизми за гарантиране, трябват и допълнителни финанси, трябва и да се създаде пазар на слънчевата енергия и трябва да се развие най-вече член 9. Да се развие в посока на задължителност. Защото за момента в директивата има един пожелателен текст. Значи, страните, които не си изпълняват ангажиментите, ще има съответни могат да има съответни секции. Но трябва тази възможност да се превърне в задължителност. И като говорим за коледни пожелания, трябва да се направи така, че при производството на възобновяема енергия от страните членки – 0,5% от електричеството да бъде купувано от е, страните от юга. Това е напълно постижимо. Напълно постижимо и в настоящата рамка и настоящия контекст на директивата и пилотните проекти. А ако се стигне до пазар, който да създаде една индустрия, вече ще трябва да има и е, възможности за подкрепа на индустриални начала. Трябва да се е, обозре цялата тази сложност на материята в контекста на субсидиарността. И е, някои от ангажиментите трябва да бъдат задължителни в първата фаза. Защото тези минимални е, ангажименти ще дадат една видимост за индустрията, за отраса, за инвеститорите, за да се създаде и пазар, и производство. И ние сме много интенсивизирани. Ние каним комисията да дойде при нас в Марокко, да, ни, да ви покажем доколко голям е нашия ентусиазъм, да видите доколко са ефикасни условията економическите, и доколко подобни проекти ще могат да бъдат създатели на блага за всички заинтересовани страни. Така че е, се надяваме е, да видим в близко бъдеще какви подаръци ще ни донесе дядо Коледа. Между времено ви благодаря за вниманието. Благодаря за тази, за това изключително интересно представяне. Забравих. Беше предвидено всеки панел, всеки участник в панела да говори максимум 10 минути. Казват ми, че добре се движим във времето. Затова искам да помоля и следващите оратори да спазват това ограничение. Сега господин Демон Травел, генерален директор на Медгрид. Е, Медгрида Euh, qui est un projet de co-développement. Благодаря. Благодаря за възможността да представя проекта. Е, това е проект за съвместно развитие и настоявам именно на тази дума, защото не става дума да се построи нещо в Парижкия регион, а да се работи съвместно с всички страни от е, Средиземноморския басейн. Малко история. Медгрид е проект в рамките на Средиземноморието и основният проект е, е плана на, за слънчева енергия на Средиземноморието. Там по този план се предвижда да се изградат мощности от 20 гигавата, допълнителни мощности за възобновя... енергия от възобновяеми източници в... на юг и на изток в Средиземноморието. Турция, самата тя, има мощности до... т.е. предвижда да има мощности от 1 гигават до 2020 година това е доста сериозно, защото те в началото бяха доста скептични спрямо тази цел. И е, изграждането на тези нови мощности ще задоволи местни нужди. Тук предходният оратор каза, че търсенето в Марокко ще се отвои е, в близък план. Тоест, целта е да се е, задоволят местните нужди и да има възможност да се изнася в Европа. Е, в момента около 5 милиона е, мегавата се изнасят в Европа. Всичко това ще доведе и до едно много сериозно развитие на преносните мрежи в Средиземноморието не е само защото ще се произвежда енергия от възобновяеми източници, но и защото ще е, има и ръст на потреблението. И в такъв смисъл трябва да отчитаме и всички други проекти, които ще се появят в е, региона. Защо трябва да се развиват и всички тези мрежи, транспортни и преносни мрежи? Първо, за да има интеграция, второ, за да има и подобрена сигурност на доставките за да могат да се подсилят връзките между системите на юг и на изток, но също така и между юга и Европа а също е, целта е да се постигне и по-добра интеграция на пазара на електричество. Това е процес, който започна с създаването на европейската електромрежа, с търсенето на солидарност и е, сега вече с е, изграждането на вътрешния пазар. Какво е MedGrid? Това е индустриална инициатива, така както и Desert В момента там са ангажирани 21 компании, 20 е, от които са стратег... 20 компании и един стратегически партньор. Голяма част, една част от тях идват от страните от юга. Относително млада асоциация с 2011 година, ситуирана в Париж. Защо казвам, че има представители от е, страните от юга? Това е проект за съвместно развитие, така че търсихме максимално участие на партньори от южните страни. Разбира се, това са електрическите компании на съответните страни Марокко, Египет, Сирия, е, Йордания а от европейските партньори това са електрооператорите, електро РТО, съответни оператор в Италия, големи компании като Siemens, Nexans, а също и компании свързани с производството на слънчева енергия. Кои са основните предимства на MedGrid? Първо, с развитие на мрежата. Първо е да се подобри ретомбилността на е- енергоцентралите в юг и в изток. И е, също така да се даде възможност за обмен с Европа и е, да се даде възможност да се подобри сигурността на доставките, да има възможност за износ и внос и в двете посоки. Много се говори за износ от юг е, към север, но все пак солидарността трябва да върви в двете посоки. Така че обмена и редамбилността на инфраструктурата ще се постигне именно от възможността да има поток в двете посоки. Включително и от север към юг. Петте основни цели са първо да се определи е, схемата или плана за пренос на е, енергията до 2020 година. Това е генералния план. Тук ще бъдат отчетени всички е, проекти за изграждане на централи за, от възобновяеми източници, но и други централи, които ще поемат нуждата от засилено енергопотърпление. Второ, да се развие една хармонизирана регулаторна институционална рамка. Говори се за този въпрос току-що. Още от самото създаване на общия пазар за електричество в Европа бе, се наложи да се дефинират правилата, да се регламентира преноса а ще е, трябва да се направи така, че подобни разпоредби да съществуват и в е, Средиземноморския басейн и да бъдат хармонизирани. Третата част е да се оцени рентабилността на инвестициите в е, мрежовата инфраструктура, защото инвеститорите трябва да са уверени, че има смисъл от инвестициите да се разработи техническо и технологическо сътрудничество с страните от юга и, източни, и изтока, да има и транс, за преносни мрежи. И накрая да се развиват а, технологии за а, прав ток, защото знаете, че става дума за пренос на електричество през морето и това е технологията, която трябва да се използва. И една дума за Text. Тук бе зададено, зададен въпрос за сътрудничеството и някак си се коментира, че Медгрид е конкурент на Tech. Не, в никакъв случай не е така. Това са два взаимо допълващи се проекти. Ние е, възнамеряваме да подписам споразумение за сътрудничество, но още не сме успели да го направим, защото министрите, които искат да подписват, е, присъстват на това подписване, не могат още да съгласуват е, заетостта си но във всичко случаи смятаме, че ще имаме един дълго и плодотворно сътрудничество с а, нашите приятели от другия екип. Благодаря, господин Монтравел, за много ясното ви изложение, както и за това, че спазихте времевите ограничения. Ще дам думата на господин Родригес, представител на дружеството Ред Електрика в Испания. Ще сме ви благодарни, ако се вместите във времето. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Това, за което ще говоря днес, е важна част от професионалния ми живот – Темата е синхронизиране и сливане на енергийните мрежи в южния регион на Средиземноморието. Мога да обвържа тази тема с моя опит с възобновяемите енергоисточници в Египет и Либия. Там работих по интегрирането на енергийните мрежи на двете страни. Когато говорим за енергийни мрежи, Трябва да вземем предвид производителите, операторите на мрежи и потребителите. Какво ще се опитам да направя днес? Ще се опитам да ви представя актуалното състояние. На този слайд виждате една диаграма, която показва какво ще постигнем, ако изградим така наречения енергиен пояс в Средиземноморието. Когато Турция бъде свързана с континенталната мрежа, ще бъде постигнато известно синхронизиране. Друг проблем с синхронизирането в Южното Средиземноморие се наблюдава в държави като Египет, Ливан, Сирия, Марокко, Алжир и и Алжир от 2008 година са синхронизирани. Либия не е свързана с нито една от двете системи. Това е видно по черната линия. Тук тя очертава границата между двете системи. На тази графика виждате схемите за обмен на енергия между държавите в региона. Не беше лесно да се здобия с тези статистически данни. Трябваше да използвам няколко източника Виждате какви са разликите в обмена на енергия и в капацитета на различните системи. Доста е нисък обменът на енергия с изключение на Марокко. Марокко внася много електроенергия от Испания. В страните от Машрек стойностите на вноса са едва ли не смешни. Какви са причините за тези ниски стойности? Първо, мрежите разполагат с доста нисък капацитет и трябва да се възползват от така наречените планове за защита. Нека ви опиша един казус, хипотеза за пренос на електроенергия в региона на Пиренеите. За една такава хипотеза трябва да се вземат предвид редица технически фактори, като например капацитета за международен електрообмен, наред с ограниченията на системите на вътрешно ниво. Що се отнася до регулаторния, политически аспект, може да се каже не малко, но няма да се спирам върху това в подробности. Виждате прогноза за развитието през следващите години. Става дума за капацитета на пренос между Гибралтар и Пиренеите. Има възможност за промени в този капацитет, ако, например, в Северна Испания се повиши капацитетът за възобновяеми енергийни източници. ще поставя няколко въпроса. Регулаторната дейност може да е много полезна, но тя не може технически да допринесе за капацитета на електроенергийните системи. Да допуснем, че една държава членка е изпълнила плановете си за възобновяеми енергийни източници. Стига се до насищане, прекомерно насищане на системата. Как може да се преодолее то? Както вече бе споменато, възобновяемите енергоисточници трябва да подлежат на много строг контрол. На кой точно отрязък от системата може да се прилага такъв контрол? Ще намали ли Марокко количеството енергия, произведено от ветрогенератори, за да позволи по-голям внос от Тунис. Исках да се спра по-подробно върху контрола върху производството, но ще направя това по-нататък. Поставям тук въпроси, но искам да очертая и някои отговори. Искам да ви представя решенията, които прилагаме в Испания. Ако искаме да имаме нормално функционираща система, ако не искаме да поставям, излагаме на риск качеството и а, сигурността, трябва да поставяме високи изисквания на производителите, независимо от това къде са установени. За целта имаме редица инструменти, като например наблюдение и контрол. Така гарантираме определен брой гигавати на Иберийския полуостров – това не би било възможно, ако не се прилагаха и съответните действия от страна на производителите. Но в по-дългосрочен план трябва да осигурим и участието на потребителите. Често използваме формулировки като интелигентен, интелигентна мрежа, много важен аспект е също така независимостта и капацитетът за пренос. Следим развитието на нещата във всички тези области. В момента работим по изпълнението на проект Резултатите от този проект не могат да се измерят с дължината на кабелите, които трябва да инсталираме. Трябва да измерваме резултатите в по-дългосрочен план до 2050 година. В заключение нека изясня няколко неща. Първо, ясно е, че настоящите мрежи няма да са ни достатъчни за много големия обем на пренос, както на територията на Европейския съюз, така и в Южното Средиземноморие. Ясно е също така, че възобновяемите енергоисточници изискват много висок мрежови капацитет. Мрежите са важен фактор, но не единственият интегрирането на възобновяемите енергоисточници без да се жертва сигурността на системите е възможно, ако разполагаме с определени инструменти и поставяме високи изисквания към производителите, независимо от това къде са установени. Трябва да извършваме наблюдение върху производствените процеси, да дадем възможност за съхраняване, за гъвкави, интелигентни методи на производство. Трябва да постигнем също така прозрачност, реципрочност и да въведем механизми за сертифициране на происхода на енергията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин, господин Родригес за това така доста дидактично поднесено изявление, което ни показва точно къде се крият нашите проблеми. Времето ни е много точно премерено, но първо искам да дам думата на всички. Господин Томас. Да задам въпрос на господин Монтрабел. Е, не става да за интеграция само на енергия възобновяеми източници, но всички други. След е, Фукушима е, вече не става дума чак толкова за ядрена енергия, много се радвам, но енергията от въглища също ако е, Грид е, започне да обслужва, да, и има технически възможности да интегрира производствени мощности, работещи на въглища, защото в е, тези страни националните разпоредби са твърде слаби, за да предотвратят подобна възможност това ще бъде една катастрофа, една екологична катастрофа. Така че искам е, да ви чуя каква е вашата позиция за приоритетите ви. Смятате ли, че ще може да се получи възможност е, електроенергия, е, произведена от въглища, да бъде внасена към Европа? В момента съобщението на комисията, свързано с инфраструктурата, има текст, който гласи, че е, имаме за цел да избягваме именно това. Може ли вие да ни дадете някакви уверения в тази посока? Благодаря, господин. Госпожа Чиката поиска думата. За аз дори са adresez o întrebare domnului uh, Amrane. Бих искала да задам въпрос на господин Ван Бранен и също на колегата от Испания. Когато гласувахме законодателството за енергетиката и климатичните промени, Говорихме за механизма за чисто развитие, който дава възможност на страните членки да използват а, максимум 3% от своите квоти за емисии, ако а, подпома... да подпомагат а, трети страни за, в а, изграждане на по- а, енергоефективни мощности, включително такива за енергия от възобновяеми източници. Вие възползвате ли се от тази възможност? Е, вие търсите инвестиции. Това е една потенциална възможност за финансиране. И второ, защо някои страни, и включително и страни членки, като Люксембург, например, са поели ангажимент да използват тези квоти, а не са ги използвали. Какъв е проблем? Тоест, от комисар Пигбалкс разбрахме, че механизма не функционира изцяло, а когато има търсене, се питаме защо не се използва тази възможност. защо няма интерес да се използват тези 3% от квотите? Благодаря, Адриана. Значи бях зададени два конкретни въпроса. Единият на господин Монтравел. Първо на него ще дам думата. И накрая на господин Родригес. Сеньор Монтравел. Мерси. Euh, Благодаря. Ще отговоря само на въпрос на господин Тюре, защото там, до там се простигат моите компетенции, конкретно за мрежата. Естествено, Медгрид няма да дава предимство на създаването на замърсяващи е, централи. Но е, преносните мрежи не правят е, разлика между електричество, което идва от вятърна енергия или от слънчева или от въглища. Веднъж изградена инфраструктурата може да пренася всякакъв вид електричество. И политически е, не е коректно да се разграничават, е, да се слагат от този смисъл определени. Ние търсим едно е, подсилване на връзките между системите Франция, Испания, Германия и така нататък. И тези системи са напълно неутрални по отношение на происхода на суровината, която произвежда електричество. Ние няма да даваме предимство, няма да фаворизираме подобни замърсяващи централи, но е, структурата, която изграждаме, дава възможност да пренася електричество от е, всякакъв е, вид е, централи. Това е, работи в полза на подсилване сигурността на доставките. Благодаря, Херман. Не знам дали в Марокко има готовност да се интегрира туниската енергия. Кажете. Е Малко е трудно да се отговори на този въпрос. Във всички случаи хората, които се занимават с, с енергетика, електроенергетика, са много по-напред в е, взаимодействията си, отколкото политиците. Така че, ако трябва да се осигури действие на някаква система, там нещата върват по-бързо. А, що се отнася до търсенето на източници за финансиране, нашия проект, за който говорих, е мобилизирал всички възможности за предоставяне на финансов ресурс, включително и е, тези, които са предоставят от международни инструменти, включително механизма за чистно развитие. така, цифрата 3% е така, нищо не ми говори. Ще се опитам да видя дали всъщност ползваме този инструмент и дали можем да го ползваме. Е, е- Благодаря за краткия отговор, господин Родригес. Сега Съгласни ли сте с току-що чутия отговор? Когато дадох примера с Марокко и Тунис, то го направих, за да извадя дебата от тесния контекст на Европа можех да кажа, ако в Испания намаля е, вятърната електроенергия, това ще доведе до еди какви си последствия в Северна Африка. Не, каза го просто като пример. Освен това, искам да добавя, че целта на намаляването на ем... за намаляване на емисиите може да се постигне и чрез правилно използване на електроенергия. Аз самият, например, като шофьор на автомобил, който има електрическа система, си поставям за цел да управлявам колата така, че да има максимална сигурност и максимално качество. Тоест едно общество, което зависи от производството на електроенергия, се вози на кола с различни колела. Едно пластмасово, едно желязно и така нататък. Благодаря, господин Родригес. С това аз приключих мисията си. Искам да благодаря на а, ораторите за това, че дойдоха, че участваха в нашия пател и сега предавам а, на, поста на следващия председател на панел. Uh, so, uh, I, I propose that we, we immediately... Председателят, предлагам веднага да започнем. Имаме проблем. В 6 часа ще трябва да си тръгна, защото ще участвам в преговори за прозрачността на енергийния пазар. Предполагам, че представител на секретарията ще води остатъка от заседанието. Трябва да се опитате да сте максимално кратки. Ако можете да се справите за по-малко от 10 минути, ще бъде чудесно, но максималното ви време за изказване е 10 минути. Госпожа Маркеш има дългогодишен опит в Европейската комисия. Работила е дълги години в областта на външното измерение на енергийната политика. Давам ви думата. Благодаря ви за уводните думи. Позволете ми най-напред да подчертая колко интересна е днешното изслушване. То се провежда в много подходящ момент, поне от гледна точка на комисията, след публикуването на съобщението за партньорство за повече демокрация и прозрачност. Това партньорство включва и съвместната работа в областта на възобновяемите енергоисточници. Това сътрудничество в съответствие с сценария за намаляване на въглеродните емисии, може да ни предложи перспективи за ново партньорство, при условие, че се създаде пазар за износ на енергия. Това съобщение на комисията е в съзвучие с съобщението за енергетиката, което също излезе наскоро. То визира укрепване на сътрудничеството с южните ни съседи. Предстои публикуването на още едно съобщение относно външното измерение на енергийната политика на Европейския съюз. В този текст ще се очертаят възможностите за изграждане на нови партньорства, особено с оглед на поетапното навлизане на нови партньори на европейските енергийни пазари. Когато говорим за енергетиката и най-вече за ВЕИ в Южното Средиземноморие, трябва да обръщаме внимание на няколко елемента. Първо, тези наши съседи се намират в процес на безпредседентни промени, като демографски ръст и социални промени. Всички представители на населението там изискват своето право да участват в економическия и обществения живот на страните. Наблюдава се особено голямо увеличение в броя на населението на страните от региона. Същевременно обаче те потребяват много по-малко енергия от глава на населението в сравнение с Европейския съюз, около три пъти по-малко но тази разлика постепенно се изравнява. Трябва да се отбележи, че економиките на някои страни от региона се развиват по-бързо, отколкото в Европейския съюз. Това обославя и нарастващата им потребност от енергия. Тя може да се увеличи 4 пъти до 2030 година. Това нарастване на потребностите е предизвикателство както за страните от региона, така и за Европейския съюз. Затова всякакви политики за насърчаване на ВЕИ в Южното Средиземноморие ще са от полза и трябва първо да се съсредоточат върху огромната потребност от енергия в региона. Няма да се спирам подробно върху финансирането на ВЕИ, на лице са няколко такива рамки. Както знаете, сътрудничеството между ЕС и Южното Средиземноморие е поставено на добра политическа основа по силата на меморандума за разбирателство в областта на енергетиката и на редица споразумения на двустранно равнище. Комисията работи и по редица инициативи, като например интегрирането на енергийните пазари в страните от Магреб. Предоставяме и значителна бюджетна подкрепа за реформа на енергийния сектор в много от страните в Южното Средиземноморие. Ръководим и няколко регионални програми в областта на ВЕИ и енергийната ефективност. предоставяме заеми, например по програмата ФЕМИП. Ще спомена колко е важна и подкрепата, която предоставяме по инструмента за съседство на Европейския съюз. Това е помощ за изграждане на енергийни инфраструктури. Що се отнася до закупуването на електроенергия от ВЕИ, често се посочва, че износът на слънчева електроенергия към Европа ще даде възможност за финансиране на този отрасъл в Средиземноморието. Но за момента не можем да разработим точен бизнес план. На основата на информацията, с която разполагаме сега, Европейският съюз се намира малко над целта си от 20% до 2020 година а националните енергийни планове на държавите членки сочат, че те не внасят големи количества от Южното Средиземноморие. Произведената в региона енергия няма да подлежи на финансиране по схемата за субсидии на Европейския съюз. И така, въпреки че в тези страни има по-голямо слънцегреене, произведената там слънчева електроенергия няма да бъде конкурентоспособна до 2020 година. Тя може в дългосрочен план след 2020 година да стане конкурентоспособна. Това зависи от много фактори, като например цената на въглерода, на изкопаемите горива и развитието на нови технологии. Но тези развития са трудно предвидими. Трудно е да се финансират ВЕИ, най-вече слънчевата енергия, поради социално-економическите условия там. Необходимо е високо ниво на субсидиите, има значителни инвестиционни рискове и други. Въпреки това, няколко държави ще имат възможност да пренасочат част от публичните си субсидии за изкопаемите горива към слънчевата енергия. За това ще са необходими смели решения, като например за увеличаване на цените на дребно на електроенергията. Въпреки всички тези предизвикателства, няколко от държавите в региона решиха да започнат да разработват ВЕИ като част от план за обществено-економическо развитие. Ние сме длъжни да ги подкрепим в тези им усилия нито предоставянето на техническа помощ, нито механизмът по член 9 ще бъдат обаче достатъчни, за да направим голям обем инвестиции. Затова комисията предложи да се постави началото на ново партньорство ЕС Южно Средиземноморие, основаващо се на дългосрочно закупуване и трансфер на технологии и експертни познания. Все още трябва да се споразумеем за подробностите на това партньорство. Трябва да работим с държавите членки, държавите в региона и международната общност. В момента се водят разговори между Европейската инвестиционна банка, секретарията на Средиземноморския съюз и секретарията на комисията трябва да се обвърже и европейската енергийна политика с политиката за развитие. Не бива да забравяме за това. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви за това, че бяхте много кратка. За нас е удоволствие да приветстваме господин Джонатан Уолтърс. Преди няколко години се срещнахме на конференцията в Севилия. Световната банка играе много активна роля в региона. Моля да ни запознаете на какъв етап сте от финансирането и доколко можете да инвестирате там. Един милиард, доколкото знам. Благодаря много за възможността да съм тук и за приятното представене. Мога съвсем накратко да говоря, защото много от важните неща вече бяха казани. Искам изключително да поздравя нашият е, колега, с който от Марокко, с който съм съгласен минимум 100%. Смятам, че вече ръководството на проекта премина от Рабат в е, ръцете на хората, които се занимават с проекта и това е едно стратегическо предизвикателство. Искам да говоря за инициативата за слънчева енергия за този район. Ние сме партньори с Световната барка в него, заедно с комисията, с Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие на Африка, Исламската банка и така нататък и с много двустранни агенции за развитие от Европа и другаде. И първо нека да направя няколко коментара, три коментара за проекта за концентрирана слънчева енергия. В момента в света се търсят повече варианти за постоянно произвеждане на, на енергия не от въглеродни горива. Това е важно и за климата, за екологията и за сигурността на енергодоставките. Геотермалната енергия, слънчевата енергия, този списък трябва да се разшири, трябва да се въведат и нови технологии, но за да бъде направено това, трябва да бъдем много активни и трябва да подкрепяме развитието на технологиите. Един от вариантите за постигане на такова непрекъснато производство на електроенергия е концентрираната слънчевна енергия не защо, само защото тази слънчевото грене е безплатно в пустините, а защото и е, съхраняването на топлинна енергия е по-економически обещаващо, отколкото съхраняването на електроенергия. Тоест, големи надежди се възлагат на технологията. Но тази технология също така много малка част от нея е патентована с права за интелектуална собственост. Голяма част от страните имат съответните индустрии, квалифицирани инженери и възможности да произвеждат подобна техника. Това е много важно, изключително важно. Това бе важно преди да започне арабската пролет, а е още по-важно от това, защото факта, че подобно развитие ще създава работни места е изключително важен. В Близкия изток и в Северна Африка се предвижда да бъдат създадени 18 80 хиляди работни места в индустрията за концентрирана слънчева енергия, ако има съответни инвестиции. Зависи, разбира се, какви мегавати ще се търсят на така. Второ, концентрираната слънчева енергия се базира на технология, която до голяма степен е изпитана и предоставя също така економии от мащаба, които все още дори не са оценени. Тоест, както се каза тук, все още сме във възрастта на много малките деца, които не могат да не са се научили да ходят или дори в най-ранната възраст, когато бебетата умират необяснено защо в кошчето си, така че трябва да можем да осигурим субсидии, докато изведем това малко дете до позиции на стабилно. Затова а, ние сме създали един пакет от проекти и план за инвестиции за проект за около а, 1000 мегавата а, концентрирана слънчева енергия. А, общите стойност на проекта ще е около грубо 6 милиарда долара. Сега 1000 мегавата няма да решат проблема, но ще покажем, че подобни неща могат да се постигнат и в последствие проекта ще може да бъде повтарян в мащаб, който ще свали разходите. Водещата тия проект е проекта в Марокко плана за слънчева енергия в Марокко, който се развива много бързо. Развитие, което ни впечатлява всички. Успяват те да се здобият и с финансиране. Тук бе споменато, че всички тези проекти в края на кращата да си намират финансиране, но въпросът е какви са условията на, тези, на това финансиране. От тук проистичат два основни въпроса. Е, първо е, е финансиране от е, протокола от Киото и споразумението от Канкун. Хиляда милиарда долара бяха обещани годишно. Примерно, ако можем да се възползваме от подобно финансиране, това ще е много добре. Тези 6 милиарда, за които аз ви говоря, идват от Фонда за чисти технологии и това е единствено на началото, но са необходими и още, е, още финансиране на база на концесии. Следващия въпрос е възможността за износ в Европа а, така обещанията, които а, виждаме от член 9 и програмите, всичко това трябва да се пренесе в едни конкретни изменения. Видяхме тук и не само тук, и на много други конференции, много PowerPoint презентации, но сега вече ни трябват и конкретни а, инсталации на място, за да повярват хората. Не става дума само за тези 20% намаление на емисиите. Това е само отправната точка. 2020 година вече я виждаме. И за това трябва да бъдем по-амбициозни за намаляване на емисиите и за постигане на дял на енергетиката от възобновяеми източници. И е, също така трябва да мислим за подкрепа на нещата, които започват. А една такава подкрепа са договорите за износ. Е, Благодаря много на Джонатан. Един от въпросите, които повдигнахме днес след обед е оценката и възприемането на риска от страна на финансовия сектор – Европейският съюз разполага със значителни инструменти за намаляване на нивото на риска и повишаване на дела на заемите. Днес имаме огромното щастие сред нас да са двама представители на Европейската инвестиционна банка, които ще говорят по тези въпроси. Имате думата. Господин Калцас няма да направя същинското си изказване. Ще се позова на изложеното от тук, като на, до тук, извинете, като направя четири коментара. След това Лучана ще ви запознае с нашата дейност в областта на слънчевата енергия в Средиземноморието. Първо, през изминалата година Европейската инвестиционна банка инвестира 2,6 милиарда евро в средиземноморските страни. През последните 8 години инвестирахме над 12 милиарда по инструмента ни за Средиземноморието е предвидено финансиране в размер до 35 милиарда. Така Европейската инвестиционна банка е най-големият инвеститор в Средиземноморския регион. Европейският съюз може да се гордее с това, тъй като това е неговата банка която се управлява от 27-те държави членки. Европейската инвестиционна банка пък от своя страна до голяма степен зависи от Европейския съюз, защото ние не разработваме политики, а приемаме политическите решения, взети от парламента, комисията и съвета. С други думи, следваме вашите указания и за това много зависим от вас. Току-що дори договорихте нашия мандат. Вие ни оказвате в каква степен да действаме и с какви правомощия разполагаме. И така, ние следваме приоритетите, очертани от вас. Основният а, сред тези приоритети е енергетиката в страните партньори от Средиземноморието. Затова от от тези 12 милиарда през последните 8 години, 5,1 милиарда бяха инвестирани в енергетиката. Европейската инвестиционна банка в световен мащаб е най-големият инвеститор в проекти за възобновяеми енергийни източници. Миналата година инвестирахме 6,2 милиарда в такива проекти по света. Много от тях си заслужава да се споменат. Казвам това във връзка с коментара ви за китайските технологии. На територията на Европа ние сме най-големият инвеститор в технологии, които допринасят за конкурентните предимства на Европа. Така че инвестициите в соларни технологии не са нищо ново за нас. Инвестирали сме в редица проекти в Испания, например, и в това се състои едно от големите предимства на Европейския съюз и на Европейския парламент в частност. Парламентът приема редица законодателни актове, с които стимулира, дори принуждава държавите членки да инвестират в възобновяеми енергийни източници. Четвъртият ми коментар ще е свързан с бъдещето и помощта за развитие. Позвавайки се на опита си в Световната банка, мога да кажа, че тя разполага с чудесни инструменти, но те са приложими към други региони. Регионът на Южното Средиземноморие не се нуждае от филантропия, той не се нуждае от помощ за развитие, а иска да бъде вземан на сериозно като инвестиционен партньор. Затова трябва да предоставим на тези страни възможности за инвестиции. Те, разбира се, никога няма да са част от европейското семейство но очакват от Европейската инвестиционна банка да приложи същите мерки, които е прилагала през последните повече от 50 години тук в Европейския съюз а именно да изравни нивото на економическо развитие на държавите от периферията с нивото на развитие на по-напредналите държави. В това е задачата на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка му помага да я изпълни. Член 9, който споменахте, е много важен с оглед на мобилизирането на средства. Тази сутрин бе проведено разискване с Европейската комисия и представители на Средиземноморския съюз. Обсъждахме възможност сиране на инвестиционни проекти. И сега ще дам думата на Лучана. Благодаря ти, Ядис. Както каза колегата, енергетиката е ключов приоритет за Европейския съюз. в Средиземноморския регион този приоритет получава още по-важно значение поради проекта от март 2008 година. Тогава получихме мандат от борда на Европейската инвестиционна банка за финансиране на Средиземноморския соларен план. Това беше и нашата най-важна мярка. Няма да обяснявам плана в подробности, той бе представен тук, но искам да кажа, че в банката ние поехме мандата от Еколфин много сериозно и проведохме ред дейности. Първо проучихме възможностите за финансиране на производството на енергия от възобновяеми източници и идентифицирахме конкретни проекти в 9 петте страни партньорни и съставихме списък от 85 проекта. Това беше първията стъпка за нашето действия по плана за слънчева енергия в Средиземноморието. След това проучване, направено посредством финансиране от е, Тръстовия фонд. Помолихме нашите е, партньори от финансовия свят да ни намерят конкретни проекти и сега сме в процес на финализиране на процедурите за е, един проект в Марокко, споменат също от Джон. Ние го финансираме в сътрудничество с много други институции. Та именно по този начин си представяме и нашата работа, съвместна работа от много източници на финансиране. Има и няколко други конкретни проекти в региона, които в момента се оценяват от Европейската инвестиционна банка. Става дума за технологии, свързани с вятърна енергия или слънчева енергия. За всички страни става дума. Има проекти подадени и в Египет, и в Марокко, и в Йордания – съвсем сериозно се отнасяме към тази задача, която ни бе възложена от съвета на министрите на економиката. Освен това, искам да подчертая, че не се занимаваме с тези неща сами. От една страна е, за нас е ясно, че има нужда от е, безвъзмезни помощни, поне в началото за изграждане на тези мощности, защото някои технологии са едва току-що зараждащи се, така че се възползваме от помощите от комисията. Те са изключително важни. И работим също така с Световната банка и двустранно с, между, или с други международни финансови институции. По този начин смятаме да постигнем плановете на мароканския план за слънчева енергия. И преди да, да преминем към следващия оратор, един въпрос за намаляването на риска какво трябва да се направи? Добре, е, ясно е, че ние трябва да финансираме първият етап на тези проекти. Вие бяхте много убедителна в това отношение. Но трябва да тези проекти да имат и видимост, да се говори за член 9 и така нататък. Но после Европа какъв инструмент може да предостави за намаляване на а, лихвения процент на заемите. Това са неща, които и ние трябва да, с които трябва да бъдем наясно, за да настояваме за тях. Господин Калцес, нека да поясна, че един от най-важните рискове в момента в региона, който възпрепятства инвеститорите, е политическия риск след всичко, което се случи в регион. Но Европа през Европейската инвестиционна банка създаде един изключително полезен инструмент за осигуряване срещу риска 0,9% е, За момента той не е използван в региона. Нека да обясня. В момента там има ред европейски комина, а, компании, които ни питат кога ще започнем да работим в, с Ливия. В Ливия няма нужда от парите на нашата банка. Но има нужда от политическо а, така, осигуряване на риск. Значи, когато а, примерно има решение да се започне работа с Либия, тогава Европейската инвестиционна банка ще осигури политически покр... покриването на риска. Защо? Защото нормално страните не искат да се е, противопоставят, на, примерно, на инвеститори, които е, работят с Европейската, Европейския съюз, защото така ще застанат и срещу Европейския съюз. Т.е. това са едни е, не е, твърди, така да се каже, методи за действане. Е, и те са ефективни. Е, рискове за инвеститорите и други е, видове рискове в момента се е, разработват от една работна група и има идея да се подпише между Европейската комисия и други партньори рамкови юридически споразумения, какви са условията, за да е, имате вие достъп до европейско финансиране. Ако има подобни споразумения между Европейската комисия, е, тогава в нашите договори автоматично ще има тази клауза, че тези условия трябва да бъдат спазвани от нашите партньори, за да получат те финансиране от нас. Е, Благодаря ви. Сега ще се спрем по-подробно върху член 9 върху възможностите, но и рисковете, които крие един не до там добре формулиран член 9. Господин Уолтърс вече от месеци и години работи по този въпрос. Може ли да ни дадете някои препоръки за това какво да правим и какво не? Благодаря, господин председател. Благодаря и за поканата. Ще се огранича само с двата-три слайда, които съм подготвила. Вярно е, че вече от дълго време работя в тази област. Все още тече процес на работа, на взаимно извличане на полуки на ниво държави членки. Нека още от самото начало изясня, че чудесно да можем да допринесем за осъществяването на един първи пилотен проект по прилагането на член 9. Чудесно е да можем да решим някои от много големите проблеми, не само в отношенията Европейски съюз Северна Африка, но и на ниво Европейски съюз. Позволете ми първо да демистифицирам член 9. Според мен той прекалено много се политизира, прекалено много се залага на възможностите, които предполагаемо ни предлага. Член 9 е част от три механизма за стабилност, заложени в директивата за ВЕИ. Целта, заложена в директивата, е да се постигнат най-малко 20% като дял на ВЕИ в Европейския съюз. В името на ефективността и рентабилността, някои държави може да пожелаят да се възползват от механизма за гъвкавост – той трябва да бъде поставен именно в такъв контекст. Не трябва да променяме директивата, а по-скоро националните подходи към ВИ. Член 9 се вписва в общия контекст на механизмите за гъвкавост, които се предлагат на държавите за тази цел. Много се залага на член 9, особено по отношение на проектите за трансфер в областта на промишлеността. А по тези проекти се използват много скъпи соларни технологии. Какво искам да кажа? Че не бива да залагаме прекалено много на член 9 по отношение на тези проекти какво се състои основната му идея? Тя се състои в залагането на проекти в държави извън Европейския съюз. Резултатите от тези проекти трябва да бъдат използвани на територията на Европейския съюз, т.е. произведената там енергия от ВЕИ може да се използва на територията на Европейския съюз за постигането на целите 20 2020 Какво означава потребена енергия? Съгласно директивата има три изисквания. Еквивалентно количество енергия, което да бъде произведено на основата на междусистемни връзки между страната на происход, страната на дестинация и всяка една страна на транзит. това еквивалентно количество трябва да бъде надлежно регистрирано в Европейския съюз. Предвиденият капацитет и количеството произведена електроенергия трябва да спадат към същия период. Това е основната идея. Ако всичко това бъде постигнато, се уведомява Европейската комисия и и двете страни могат да се възползват от член 9. Но що се отнася до същинския пренос, то мога само бегло да спомена част от проблемите, свързани с него. И трябва да отчетем и, че всеки от нас има свое мнение, но преследваме една обща цел – много трудно се доказва същинският пренос. Къде се регистрира той? В онази част, където е междусистемната връзка ли, например? Но между системните връзки подлежат на законодателствата във всичките държави членки по веригата – трябва да има някаква система за доказване на преноса. В това отношение има много политическо лавиране, много пропаганда и трябва да се отласнем от това. Други трябва да са приоритетите ни. Някои твърдят, че такова доказателство може да представлява така наречената гаранция за происход. Но членовете на парламента знаят, че много дълго обсъждахме гаранцията за происход с комисията. Комисията още от самото начало се съгласи с това, че няма да можем да се възползваме от зелените сертификати. Доказателството за происход просто показва, че електроенергията е била транспортирана от една държава членка към друга. То не може да се използва за енергия, която е внесена от трета страна, извън Европейския съюз. Още една трудност се състои в следното. Някои в името на финансирането искат зелено електричество, произведено в трета страна, да може да се възползва от националните схеми за финансиране в Европейския съюз. Въпросът е обаче дали държавите членки ще искат да предоставят такова финансиране. Въпросът е и дали то е залегнало в директивата. В директивата ясно се казва, че такова финансиране не може да се и използва за постигане на целите. Единствено по член 11 може да се приложи такъв подход, но не се опоменават изрично третите страни. Би било малко наивно да вярваме, че е възможно. С това бихме надвишили обхвата на директивата. Напълно е възможно държава членка да сключи двустранно споразумение с трета страна, като например Марокко, и да й предостави достъп до своята система. Но как точно може да се осъществи това? Може би чрез статистически трансфер няколко държави членки могат да се обединят. Имам и още един коментар. Знам, че вече доста се разпрострях. Това е въпрос свързан с трансграничния пренос. Но какви са точно процедурите за преференциални тарифи в третите страни? Какви са таксите за пренос? Кой ги заплаща? Как се регистрира преносът? И така нататък. Много въпроси могат да се зададат. Но това не бива да ни обезкуражава. Трябва да работим по двустранните споразумения. Това е част от рутината ни дейност, да знаем как да работим по тях. Трябва да работим и по обмена на информация. С други думи, инициативата трябва да се поеме от държавите членки. Те трябва да осъществят по-добра координация помежду си, Позволете ми да кажа, че Испания трябва да изиграе по-активна роля спрямо Франция и Германия. Но мислейки в перспектива, с оглед на целите 20-20-20 и с прилагането на екологична стратегия отвъд тези цели, не можем само да кажем няма да залагаме на вятърната енергия в Испания, ще закупуваме такава енергия от Южното Средиземноморие, защото може да е по-ефтино. Трябва да мислим много по-масштабно и да вземем предвид много повече енергийни системи. Така че нека продължим работа, но да не забравяме, че член 9 е само един инструмент. In a, in a Благодаря. Намирам се в е, затруднено положение, защото само депутатите могат да задават въпроси. И това е проблем на изслушванията, които до толкова късно се провеждат. Ето аз трябва да отида на друго място, където се водят преговори. Та затова първо искам да благодаря на всички, които присъстват тук в парламента и дадоха възможност да проведем това а, изслушване и благодаря и на депутатите, които съставиха програмата. Благодаря на служителите ни. Ако обичате, станете, за да видят всички кой е, бе зад тази сложна организация. И сега това, което е, предлагам. Тук имаме толкова много експерти, че би било много жалко да спрем до тук. Така че ако може някой да а, заеме водещото място тук и пратете ми един СМС, след половин час ще се върна и можем да продължим дискусиите. ако някой бъде така толкова инициативен,